И с това приключваме дебата. Следваща точка в дневния ред е доклада на господин Йолайнен. Преглед на шеста програма за действие за околната среда и определяне на приоритета за седната програма за действие за околната среда, господин Лайнен. Господин председател, господин комисар, дами и господа, Европейския парламент иска седма програма с действие за околната среда. Би било неразбираемо, ако шеста програма, която приключи през юли, не получи продължение. Ние трябва да продължим работа по подобряване на околната среда и здравето. Седмата програма обаче не трябва да бъде механично възпроизвеждане на шестата. Ние постигнахме напредък и предизвикателствата са по-големи. Имаме нужда от нов подход хоризонтален подход, в който да се включват всички политически области. Изправени сме пред необходимостта да работим с системни рискове, загуба на биологическо разнообразие, загуба на ресурси, това са предизвикателства, на които не може да се отговори с класическа екологична политика. Имаме нужда от цяла поредица политически портфели в Европейския съюз. Например, е, транспортна политика, кохезионна политика, а също така е, бизнеса и финансите. Това е най-трудното. Въпросът е откъде да намерим финансирането. Министрите на външните дейности, министрите на финансите би трябвало да приемат околната среда за лайт мотив в своята работа. Европейската комисия в свой доклад очертава нови процедури. Там се говори за намаляване на екологичните субсидии. Те там казват, че трябва да поемем вътрешно външните цени, което означава приемане на принципа за мърсителят плаща. От гледна точка на макроекономическата политика се казва, че трябва да се следи устойчивостта в рамките на европейския семестър. И така, предложена е цяла поредица от идеи. Екологичният отпечатък на Европа е твърде голям на планетата живеят 7 милион 2050 ще бъдат 9 е, милиона. Ако тяхното потребление стане като в Европа, ще имаме нужда от не една, а две планети. Знаем, че нашата, възможностите на планетата не са безгранични, че ресурсите не са безгранични. Това означава, че потреблението на ресурсите трябва да бъде драстично намалено. И седмата програма трябва да открие пътя за зелена економика и за нова политика за ефективно използване на ресурсите. Също така трябва да обърнем сериозно внимание на градската среда. Все повече хора живеят в гъстонаселени градски райони. И там трябва да... И там въпросите за управлението на ресурсите придобиват особена острота в Европа вече имаме много положителни примери, които следва да се разпространяват. Опазването на околната среда означава и опазване на здравето на хората. Е, интегрирането на екологичната и здравната политика в е, седмата програма за действие е много важно. Е, необходимо е хората да разберат за какво става дума, за да го подкрепят. И имаме сериозно замърсяване на въздуха, шумово замърсяване. Екологичната политика подценява въпроса за шумовото замърсяване. Да не говорим за множеството химически отрови. Възникват и нови предизвикателства, свързани с наноматериалите и нови материали, на които трябва да се проучат. Госпожи и господа, програмите сами по себе си нямат стойност. Ние имаме да много да наваксваме. И заедно с това Европа трябва да изпрати ясно послание на останалата част на света, че имаме устойчиво проблем на околната среда, за да можем да оцелем. Председателят благодаря. Комисаря Поточник има думата. Благодаря, господин председател. Уважаеми депутати, искам да благодаря на господин Лайнен за работата му този, по този доклад, който излиза в подходящия момент. Знаете, че комисията вече подготвя седмата е, програма за действие за околната среда и смята да я приеме преди края на настоящата година. Много от идеите, които споменавате в, е, споменахте в своето встъпително слово, са идеи, които се имат предвид и които се отчитат от нас. Те ще бъдат част от седмата програма. При тази програма политиката за околна среда на Европейския съюз се консолидира. Имаме законодателство, което обхваща всички области, без почвите. Междувременно вие сме разработили редица инициативи, климат, биологично разнообразие, ресурсна ефикасност. Имаме цели заложени за 2020 те са част от стратегията 2020 също. Трябва да се обедини всичко това в програмата, да се създаде една кохерентна рамка. Трябва да се създадат нужните условия, за да се гарантира ниско въглеродно ресурсно обезпечено бъдеще. Гарантирането на всичко това ще изисква по-кохерентна политика, и включването на аспектите на околната среда в останалите политики. Радвам се, че вие посочвате това като приоритет в а, своя доклад. Когато говорих на прислушването ми, преди да встъпя длъжност, аз също го подчертах. Основен проблем е прилагането, за да се постигне нужния ефект от законодателството, разходите са в, раз, в размер на 50 милиарда годишно. Това из, изкривява вътрешния пазар и не допринася за разрешаването на екологичните предизвикателства. Тези предизвикателства не отминават сами от себе си. Миналата, миналия месец комисията предложи как да се подобрят нещата и това ще се включи в седмата програма за действие за околната среда. Също тук ще се обърне внимание за по-добро здравеопазване, да се справим с предизвикателствата, свързани с замърсяване, които все още не са разрешени. Сегашната ни рамка се изчита, че може да не отговори на зараждащите се сега или бъдещи заплахи. При разглеждането на законодателството, свързано с водата и въздуха, също е необходимо Градската среда е също важно измерение на нашата политика. Седмата програма трябва да подкрепи усилията на градските а, власти да, водят, да имат водеща роля. Международното измерение на екологичната политика трябва също да бъде важна част от седмата програма и да отразява резултатите на Рио плюс 20 и да допринася за изпълнение своевременно на ангажиментите поети от Европейския съюз в рамките на конвенцията на ООН за изменението на климата възможността и да ограничим изменението в температурите, покачването до 2%. Това трябва да бъде също възможно за плавен преход към нискокарбонна економика. Ние имаме пътна карта за това. Тя поставя основните ежалони за ефективност на разходите, постепен преход, посочва какви са инструментите, които ще се използват. Има ангажименти, поети от заинтересованите страни и това е особено важно за изпълнението на програмите. Трябва да ги мобилизираме на всички нива, във всички нужни сектори, за да могат те да дадат своя принос. Разчитам, разбира се, на вашата подкрепа в това отношение. Ще следя днешните разисквания много внимателно и отново искам да ви благодаря за доклада. Председателят, благодаря ви. Сега госпожа Денчила, има думата. Грижата за околната среда като наследство за следващите поколения трябва да бъде в нашето внимание. Политиката за околна среда никога не е самоцелна. Тя отразява интереса на цялото общество. Е, пример за това са множеството неправителствени организации в областта на околната среда. Само, че околната среда може да наложи ограничения, свързани с конкурентно способността. Ето защо имаме нужда от съгласуван подход в околната среда, като държим сметка за местната и регионална специфика. Европа има нужда от интегрирана и активна екологична политика, отговаряща на всички предизвикателства, в това число и в областта на економиката, но и като гарантира економическо сътрудничество и с страните, които са извън Европейския съюз. Замърсяването не държи сметка на границите. Ето защо трябва да, ни трябва максимално сериозно сътрудничество. Искам да а, подкрепя докладчика. Благодаря. Сега от името на групите господин Франко за две минути. Благодаря, господин председател, господин комисар, господин докладчик. Благодаря за работата, която заедно свършихме. Европейския съюз се нуждае от един манифест, от политическа визия, която да е обща относно големите предизвикателства пред околната среда до 2020 и след това. Седмата рамкова програма за действие за околната среда трябва да осигури нужната синергия със съществуващата рамка, да осигури нови ресурси за финансиране. Тази програма трябва да гарантира кохерентност и последователност в стратегията в околната среда на Европейския съюз и секторните политики, селското стопанство, риболова, научните изследвания, здравеопазването, транспорта, регионалното развитие, регионалното устройство и прочие. Въпреки економическата криза в Европейския съюз, е, не трябва да гледаме само в краткосрочен план на бездействието в е, сферата на климата и околната среда ще бъде фатално. Особено тук трябва да наблегнем за ефикасното използване на ресурсите и използване на природния капитал. Трябва решително да инвестираме в устойчивата економика, да гарантираме растеж, конкурентоспособност, работни места. Трябва да наблегнем на екодизайна, да не допуснем също разпиляване и погрешен избор в потреблението. Необходимо да образоваме гражданите по тези проблеми. Програмата е инструмент за политиката, но това е и важен инструмент за комуникация. Трябва да предвиди, трябва да бъде предвидима за регионалните и национални власти, за гражданите, за инвеститорите. Регламентирането на Европейския съюз не трябва да бъде наказателно. Благодаря за вниманието. Благодаря, господин Франко. Сега давам думата на госпожа Улскок. Господин председателю, господин комисар, Десетгодишната програма за околната среда ни даде възможност да видим връзката между здравето, здравеопазването и околната среда. Имаше и последващо законодателство за пестицидите, за химикалите, за водите. Можем да се гордаем с това. Нека обаче да не почиваме на лаврите си. Трябва да направим така, че в бъдеще да има по-добра координация между политиката по опазване на околна среда и реалните действия. Теорията е нещо хубаво, но имаме нужда от практически действия. Нужни са и амбиции. Надявам се седмата програма да покаже такива амбиции, независимо от економическата криза, а може би точно поради нея а, са необходими такива амбиции, защото това може да се окаже един економически стимул, който да насърчи създаването на работни места. Имаме нужда хоризонтално включване на този елемент във всички политики, за да няма субсидии, които да вредят на природата. И трябва да направим така, че когато подписваме международни споразумения за търговия или услуги, включваме в тях и алинеи за спазване на строги еконорми. Това не трябва да е нещо, което смятаме за допълнителен лукс. Не, то трябва да върви заедно с другите политики – Екологичната политика е маята в тестото. Така че следващата програма трябва да ни покаже, че това наистина е така. Благодаря. Благодаря, господин Хербранди, за две минути. Благодаря, господин председател. Европейската комисия преди малко спомена неформалното заседание на съвета в Дания тази седмица. Искам да цитирам комунике от печата. Там се казва, че от економи, от кризата може да се излезе чрез зелена економика, намаляване на ресурсите и опазване на биологическото разнообразие. Зеления преход ще създаде милиони работни места. Европа ще стане по-устойчива и конкурентно способна. Искам да поздравя датското председателство и министър Иди Алкен за този доклад. Той е много по-положителен от много докладите на съвета. Надявам се ще продължат в този дух. В предишния дебат говорихме за биологическо разнообразие. На следващата пленарна сесия ще говорим за ефективното използване на ресурсите. Мисля, че в седмата програма трябва да определим своите приоритети с съответните индикатори и цели предвидени действия. Аз мисля, че ние трябва, че нашият хоризонт не бива да спира до 2050 година. Седмата програма за действие за околна среда трябва да бъде обща програма, обхващаща различните програми на Европейския съюз. Само по така можем да опазим околната среда за децата и за економиката, тъй като околната среда и економиката вървят ръка за ръка. Благодаря на господин Лейне за чудесната работа. Призовавам комисията да започне работа по ново предложение. за продължаване на шеста програма в седма. Благодаря, казва председателят господин Айкхаут. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да благодаря на докладчика Лайнен за неговия доклад за седмата програма за действие за околната среда. Ние от групата на Зелените считаме, че се нуждаем от седма програма за околната среда. Както казва господин Гербранди, трябва да определим каква да бъде визията за 2020, дори по-нататък до 2015 каква, в каква Европа искаме да живеем. Не става дума да определиме колко зелена да бъде тя. Тя ще си бъде зелена. Единствената економика, която ще позволи нашето оцеляване в бъдеще е е економика, която се съобразява с околната среда. Нуждаем се от програма за действие, затова подкрепяме фокуса на този доклад, който поставя акцент върху прилагането, върху интеграцията, върху международното измерение. Искам да се спра накратко на прилагането. Многократно ние сме подчертавали важността на прилагането. Виждаме какво става в Северно море с търсенето на петрол, какво става в Холандия. Холандия е много просперираща държава, но за нас е трудно да защитаваме а, някои от северните ни региони. Така че а, сме наясно колко важно е прилагането. Важно е интеграцията, зелената економия. всички говорят за нея, но ние трябва да отидем по-далече от цифрите за БВП. Ние се нуждаем от по-широки показатели и призовавам комисията да направи много повече, да отиде по-далече от показателя БВП. Следва да мислим също и за енергийните системи, как ще изглеждат те в бъдеще. Това означава, че за 2300 ние се нуждаем от по-вече цели, не само ниско въглеродни цели, а и за възстановяеми, възобновяеми енергии, за енергийна ефективност. Всичко, което правим в Европа, ще се отразява и на третите, трети държави. Не можем да работим без взаимодействие с останалия свят. Нека да направим така, че Рио плюс, е, плюс да бъде успешна конференция. Господин Пашка за минута и половина. Благодаря. Уважаеми господин комисар, цивилизацията оказва своето въздействие върху екосистемите и води до влушаване на условията. Затова ние се опитваме съвсем легитимно да предприемем мерки по опазването й. Шестата програма, която заложи рамка за нашата екологична политика, приключва през месец юли. За това е необходимо да направим така, че да има приемственост и тази политика да продължи в бъдеще. Седмата програма, като вземем предвид настоящия опит, трябва да съдържа повече или по-голям фокус върху правни задължения в сферата на опазване на околната среда и включване на екологични цели във всички секторни политики. Трябва да се постави по-голям фокус върху трансграничното измерение на опазването на природата. Имаме тематични стратегии. Те трябва да бъдат отразени и в регламентираните а, сфери, за да може да се оцени ефикасността на мерките и то в постоянна, постоянно измерение. Освен това, трябва да работим и по конкретни интегрирани стратегии за отделни конкретни региони или градски зони. Това ще отрази техните конкретни екосистеми. Седмата програма трябва да бъде по-структурирана, по-амбициозна, по-ефикасна, за да може в оптимална степен да се използва опита ни до сега. Благодаря. Благодаря, колега Пашка. Следват останалите оратори. Колегата Шнелхарт е пръв. Господин председател, господин комисар, госпожи и господа, програмите за околна среда, както знаем, трябва да преследват дългосрочни цели, но също и цели разположени по-близко в бъдещето. Шестата програма показа обаче, че ние изоставаме в изпълнението, макар че това бе първата програма за действие, приета по процедура за съвместно взимане на решения с съвета и с комисията, тя не, мога, не, мож, не успя да постигне амбициозните цели, които си беше поставила. Не само отделни държави членки изостават в изпълнението, но и по отношение на целите, свързани с стратегията 2020 не можем да се похвалим с добър резултат до момента ние би трябвало да продължим при всички положения, защото инак времето ще ни изпревари. Необходими са конкретни законодателни инициативи, които и до сега сме е, приемали, но не винаги е, изпълнението е гарантирано в отделните сфери. Необходими са нови индикатори за проверка е, наистина това е свързано с допълнителни административни разходи, с е, повече усилия на администрацията, но само така бихме могли е, по пътя на един надежден контрол да осигурим правилното и своевременно изпълнение. При всички положения трябва да възприемем един секторен подход е, и да бъдем, може би, и малко по-скромни и издържани, когато определяме целите си. Не можем абсолютно всичко да постигнем, но това, което сме набелязали, трябва да се постигне. Колежката Мекис е следващата ораторка. Благодаря, господин председател. Необходим е, е широко обхватен подход е, при изпълнението. До сега сме се опитвали естествено да го направим и аз благодаря на комисаря за усилията. Колегата е, Йолайнен, е, говорейки и за предстоящата седма програма, заяви, че би трябвало да положим е, особени усилия по отношение на транспорта, на здравеопазването и околната а, среда. Защото екологичната политика на практика е економическа политика. Има два въпроса, които ме тревожат. От една страна, ние с въодушевление винаги се основаваме на техническия прогрес, но не винаги той ни помага да постигнем напредъка, към който се стремим. Биомасата, например, е, би трябвало да бъде поставена в центъра на вниманието ни, така че в бъдеще да го се работи с повече биологични материали. Бихме могли е, да използваме биомасата за много повече цели, отколкото до този момент, за да постигнем високите цели, които сме си поставили. Освен това, след използването на биомасата, бихме могли да я оползотворяваме, така че тя да не води до увеличаване на емисиите на CO2. Колежката Рис е следващият оратор. Благодаря, господин председател. Нашия докладчик Джо Райнен в началото напомни колко е важно е, е, парламента да остави околната среда в началото на своя дневен ред. Това никак не е лесно, защото предвид настоящия режим на економии, е, тази загриженост може да остане на второ план, е, както в националната политика, така и в медиите. И френската президентска кампания е чудесен пример. Два примера, че може да се направи нещо повече с по-малко пари. Задължение решението, което е посочено в точка 3 на резолюцията, да се върви към по-голямо единство. Е, бих е, обобщила това като е, съдебната практика тютюн, т.е. околната среда трябва да отстрани всички продукти, които се отразяват вредно на околната среда и на биоразнообразието. И на второ място да имаме предвид здравето на околната среда. От години го повтаряме, но от гледна точка на здравето трябва да намалим изложението на хората на коктейлите от химически продукти, които се отразяват лошо на околната среда. И разбирам, господин председател, че в борбата срещу рак, Алцхаймер, затластяването и защо всички хронични заболявания вследствие на замърсена околна среда. Госпожа Хасифери има думата за една минута. Е, господин, господа колеги, аз искам да поздравя докладчика Йолайнен за чудесната работа. Е, както вече казахме, седмата програма е, за защита на околната среда трябва да бъде прията колкото се може по-бързо. Съжалявам, че чак сега се обсъжда тя, защото бяха решения, които ежедневно вредят на околната среда във всички области. И една от областите е съскостопанската политика, която се отразява чувствително както на водата, така и на биоразнообразието. И един от примерите е Балтийско море, защото неговото бъдеще ще зависи от ОСП. Това е едно от най-замърсаните морета в света и един от основните проблеми е с нитратите и това се причинява от селското стопанство. Както фосфора, така е, е, е, непрекъснато се излива изливат в водите и в морето и ако не се намали, е, тогава Балтийско море ще стане едно от най-замърсените морета и е, за години по повърхността му ще плуват мръсни отпадъци. Благодаря, госпожа Хаси. Давам думата на госпожа Гърдини. Благодаря, господин председател. Ще бъда много кратка, тъй като много неща вече бяха казани. Смятам, че седмата програма може да се превърне в един много полезен и ефикасен инструмент а, за запазване на промишлеността в Европа и за запазване и разширяване заетостта в Европа. Трябва обаче да а, вземем необходимите мерки, защото тази програма да а, спомогне за прилагане, за по-правилното прилагане на законодателството, преди да сме а, е, на, приели ново законодателство. В член 24 се говори за екологичния отпечатък. Наистина ние трябва да имаме е, много е, практични е, примери и трябва непременно да, направ... да вземем всички мерки за опазване на околната среда. Благодаря господин, госпожо Гърдини, господин Перелю Родригес. Благодаря, господин председател. Първата ми работа, когато дойдох в този парламент, е попитах комисията защо не, се, не, са, не са взети мерки, за да продължи работата на шестата програма. Отговориха ми, че има структурни реформи, които не позволяват това. Ние искаме една обща политика на а, общността, една обща референтна рамка, защото в противен случай просто нищо не може да стане. Аз в, неодавна в Каталуния видях по какъв начин рециклират хладилниците. Оказа се, че голямата част от хладилниците и повечето части могат да бъдат а, рециклирани. Важно е казаното в параграф 32, т.е. да има 100% рециклиране. И ако искаме наистина да изпълним целите на стратегията 2020, трябва да бъдем последователни в прилагането на мерки. Но тази програма трябва да бъде по-добре е, финансирана, по- ефективно финансирана, защото правителствата под претекста на бюджетна дисциплина и економии е, намаляват средствата за тази програма. Бюджетните економии, бюджетната дисциплина не могат да бъдат е, извинение. Тази програма трябва да бъде амбициозна, но затова трябва да бъде и добре финансирана. Благодаря, колега Перево Родригес. Е, моля да ми простите, че без без да искам ви прекъснах. Преминаваме към спонтанните изказвания. Колежката Антонеско има думата. Благодаря, господин председател. За нас е, е удоволствие да чуем, че инициативата на комисията за е, седмата програма за действие за околната среда ще бъде на лице през втората част на годината. Е, това е свързано с околната среда. Ние трябва да включим околната среда във всички други политики, които водим, включително и структурната. Трябва да имаме една последователна стратегия и тази програма трябва да бъде обобщение на нашия възглед за околната околната среда. Трябва освен това да сме сигурни, че законодателството, което ще гласуваме, ще се прилага. Трябва да има и показатели за околната среда, които трябва да отразяват действителността. Необходими са ни бързи действия по биоразнообразието, политическа воля и съответно финансиране. Е, през 2012 година е, стратегията 2020 за биоразнообразство трябва да бъде включена в седмата рамкова програма. Е, благодаря. Сега дам думата на господин Котер. Благодаря ви, господин председател. Важно е в седмата програма за действие да бъдат отразени целите относно ресурсната ефективност, така както ги обсъждаме и надявам се ще ги гласуваме в пленарна зала. Рио 20, е, надявам се, ще бъде е, успех. След консултациите на равнище министри за околната среда, имаме основание да се надяваме на е, много по-добри резултати с международен ефект. Да, е, трябва да търсим един цялостен подход, е, да кажем, от производството на автомобили, от автомобилостроенето до рециклирането, до оползотворяването на е, старите употребявани автомобили. Само така ще можем наистина да говорим за един по-успешен подход. Благодаря, колега Грота, а сега колежката се е последната в рамките на спонтанните изказвания. Благодаря, господин председател. Мисля, че най-важното в този дебат е конфликта между дългосрочните цели и краткосрочните проблеми на нашите потребители. Трябва да знаем какво имаме предвид пред изстойчиво. Е, защото в, в, момент, в, колко, в момент, в който хората са безработни, достойчивостта не е аргумент. Ние просто трябва да убедиме хората, че по този начин, ако приемеме устой, устойчивия модел, ни ние ще създадем допълнителни работни места и повече благоденствие. Е, Вярно е, че наистина трябва много добре да се приложи съществуващото законодателство и да да, да включиме е, кръст, кръстосаното спазване е, и в другите директиви, включително тази за водата. Да, административен бреме, но същевременно необходимо. Е, Приключихме с спонтанните изказвания. Давам думата на комисаря Поточник. Благодаря ви, благодаря на всички вас и за вашата подкрепа. Първо бих искал да внеса едно изяснение. За мен въпросът за това да имаме или да нямаме е, седма програма никога не е съществувал. Винаги съм бил привърженик на тази програма, но е, има нещо, което съобразно законодателството трябва да бъде спазено и едно от нещата е, че трябва изцяло е, да отчетем изпълнението на шестата програма и съответно да извлечем полки от това. И ако понякога има разлика, между, така, разсъж... раз... известно, известен период от време между 6 и 7 програма, ние ще се слушаме в това и ще при... приведем действие всичко, което сте предложили. Имате много разбираемо предложение за водата. Ще говорим също така и за твърдите горива и прочи. През последните две години, които бяха задавани дадени за биоразнообразието е, във връзка с ефективното използване на ресурсите. Е, ще се занимаем с тях. Ще се опитаме да бъдем активни, но едновременно с това ни е отлично разбиране, е, че ни трябва по-дългосрочна рамка, по която да има общо съгласие и по което да работим. Второто, което искам да кажа е, че ние сме е, много по-близо до общо разбиране е, до очертанията е, на седмата рамкова програма след изтичането на тази седмица. В началото на седмицата имаше неформален съвет в Дания. Днес обсъждаме въпроса тук и моето заключение е, че възгледите се сближават и че общото разбиране за това какво трябва да се включи в програмата програмата, е, как е, трябва е, да бъде оформено, вече се очертава. Е, е, обществените допитвания продължават и през май и е, очакваме принос и от това. Искам да коментирам едно изречение за дилемата и избора между така наречения зелен ръст и ръст на място. Няма да, или, или кафяв ръст. Нямаше да обсъждаме зеления ръст, ако нямаше някакви ограничения на кафявия ръст ръст е, съобразно е, неговия капацитет. И много е, предприятия в промишлеността разбират, че ако изместят действията си, без да се съобразяват с това как се отразяват на водата, на земята, на океаните, ние просто сами ограничаваме собственото си развитие. Ето защо зелената економика е неизбежна и логична. Един пример. Ако продължаваме да си караме както до сега. През 2030-та, далеч не е далече това, ще ни трябва 40% повече вода а, от е, всички налични ресурси на Земята. А, е, така че е, нещата не могат да продължат така и не могат и да се случат. Някои от вас показаха и говориха и за показателите и аз съм съгласен с вас, че когато не отчитате нещо, вие не можете да се съобразявате с него, особено когато изработвате политика и решения. Необходимо е доста, доста ясно. И в заключение искам да кажа, че положението, в което сме днес, е различно от положението преди 10 години, когато обсъждахме и приехме шестата програма за за действие за околната среда. Има много повече закони, които са прияти, но от друга страна трябва по-добре да разберем някои предизвикателства. Повече познания имаме. Някои от неща днес са много по-очевидни, отколкото когато е, сме взимали части от решенията. И всичко това трябва да се включи в седмата програма. Ясно е, че и климата, биологичното разнообразие, ресурсите ще трябва да е, е, бъдат водещи, е, но ние не можем два пъти и три пъти да повтаряме едно и също послание трябва да се съсредоточим, да имаме е, е, синтетичен възглед, той да бъде дългосрочен, и защо да имаме визия. Много от вас говориха за градската среда, за здравето, за химикалите, за въздуха, за международното измерение и така. С това съм съгласен, но искам да подчертая, че ние трябва да се съсредоточим основно върху две неща. Първото е прилагането на всички прияти вече закони, защото изоставаме с прилагането и е, нищо няма да стане по-полезно за природата, колкото и да се договаряме по него, ако не се прилага то. Вие като Европейски парламент, като законодателен орган, трябва да знаете, е, че това, което приемате, трябва в крайна сметка да се приложи на практика. И на второ място, интеграцията, някои от вас го наричат кохезия или единство. Най-важното е във всяка наша политика да имаме предвид, че живеем в един взаимно свързан свят, в който зависим един от друг. И е, е, последното финансово предложение, е, което беше направено, е, ние трябва там също да, му бъ... там да бъде отделено съответното внимание за обсъждания днес въпрос. Отново искам да благодаря особено на докладчика господин Йолайнен. Мисля, че сме на прав път за да свършим добра работа. Благодаря. Благодаря, господин комисар Поточник. А сега в края на разискванията Йолайнен, докладчикът за две минути. Да, Нашите разисквания показаха, че в Европейския парламент има съгласие относно седмата програма за действие. И мисля, че докладчиците в Сянка помогнаха за постигането на този консенсус. Благодаря на комисаря Поточник, който пое инициативата, защото не винаги се е случвало именно комисията, още на прима виста, така да се каже, да поеме инициативата не само е полезно, а е необходимо да е, се създаде седма програма и освен това да осъществим свързването между целите и задачите, които бяхме поставили в шестата програма и тези, които ще определим за седмата програма екологичният отпечатък е, за Европа трябва да бъде променен. И ние се надяваме, че поставяйки правилните приоритети в седмата програма, ще успеем да постигнем тази цел. Наистина оптимистично сме настроени след срещата на министрите на околната среда. Надяваме се, че чрез призиви за екологизиране на данъчната и економическата политика ще постигнем повече, защото само чрез политиката за опазване на околна среда няма да постигнем високите цели, към които се стремим. Европейския съюз има нова финансова стратегия. Ще обсъждаме след е, няколко седмици и месеци е, многогодишната финансова рамка. Да, трябва да се резервират е, доста пари именно за екологични цели. Не е възможно 80% от средствата, с които разполагаме, така да се каже, да обреждат околната среда и само 20% да служат за нейното опазване и оздравяване. Обръщам се а, е, с молба към вас, господин комисар, и към всички членове в състава на комисията да обърнат внимание на това. Благодаря ви. Председателят, благодаря на колегата Лайнен. С това приключваме разискванията по тази тема и преустановяваме за няколко минути заседанието до гласуването в 12 часа.